I think we can start. Мисля, че можем да започваме. Oh. Ja, die Ja, schönen guten Morgen. Добро утро. Поздравявам ви в началото на нашето заседание. Ако нямате възражения или предложения, можем да приемем дневния ред. Всъщност е, има едно изменение, което аз трябва да е, съобщя. Е, днес съвсем рано се постигна резултат по трилога, е, за който сме предвидели доклад, но затова предлагам просто е, нашите е, представители, които участват в трилога по ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции, да ни информират. И така, от 26 март има протокол, който ви е раздаден. Ако нямате изменения, можем да приемем и протокола, а сега направо преминаваме към гласуване по съответната точка, по която докладчик е колегата Кох. Има темата е мултимодален интегриран мултимодална интегрирана система за издаване на билети в Европейския съюз. Всичко наред ли е, попита председателя, с системата за гласуване. Всички гласуваха. Да, виждаме, че всичко е наред, така че можем да преминем направо към гласуване. Компромис едно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 18-то изменение. Не, не се предвижда е, гласуване, така че изменение 12, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Стигаме до компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Трети компромис, кой е за, кой е против, кой се въздържа, приема се. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до изменение 36. Има ли възражение срещу основнесеното изменение? Няма. Добре, гласуваме кой е за, кой е против, кой се въздържа. Приема се. Пети компромис. За, против, въздържали се, приема се. Шести компромис. За, против, въздържали се, приема се. А, 45 изменение за, против, въздържали се, приема се. 46 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 53-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис 8. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Девети компромис. Кой е за? Така, девети компромис. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. 76-то изменение. Кой е за? Е, кой е против? Кой се въздържа? Е, бих предпочел да направим проверка с електронно гласуване. Така, е, моля гласувайте. Режим на гласуване. По, гласуваме по изменение 76. Край на гласуването. 16 гласа за, 25 против, отхвърля се. Няма въздържали се. Изменение 77. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 78 изменение е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 изменение е за. Против. Въздържали се. Приема се. 80-то изменение. За, против, въздържали се. Проверка. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 16 гласа за, 24 2, е, против, 2 въздържали се. Компромис 10. Кой е за? против, въздържали се. Предпочитам да направим проверка. Струва ми се, че се прие, но все пак е, електронно гласуване. Компромис 10 се гласува в момента. 34 за, 8 против, 1 въздържал се е, ясен е резултата. 11 компромис, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 106 изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 111 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 18. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 19. Компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20. За, против, въздържали се, приема се. 121 изменение, не, 125 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 е оттеглено и сега компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега вече по именно гласуване, е, това е и крайното, окончателното гласуване. Край на гласуването. 40 гласа за, няма гласове против, 4 въздържали се, приема се. Благодаря много сърдечно на нашия докладчик, господин Кох. И благодаря също и на нашия секретарят, както и на докладчиците в Сянка, които са подготвили толкова много компромиси и по този начин бързичко приключихме с гласуването. Господин Кох ще каже може би нещо. Мога само да благодаря още веднъж на всички колеги които и вие споменахте, е, а също и на всички от тези, които внесоха изменения. Те бяха добри и по този начин успяхме много по-лесно да се споразумеем за компромисите в тясно сътрудничество с докладчиците в Сянка. Струва ми се, че резултатът от гласуването показва, че добре сме работили. Благодаря много и на София от групата на НП, така че ще можем още 10 години да се занимаваме с различни досиета, но и с тази тема през следващите години, заедно. И така, кой сега ще ни информира за трилога от вчера? Да, трябва да кажа, е, че вчера започна е, тристранната среща и днес е, в 7 часа приключи, така че нашите представители не са изпали цяла нощ, но много-много сърдечно им благодарим. Доминик има думата. априори... Да, този трилог, който продължи до сутринта, би трябвало вече да приключи при условие, че парламента, компетентните комисии и съвета одобрят споразумението, окончателното споразумение по въпросния механизъм и да Юнкер. И за да резюмирам двете теми, които бяха в нашите компетенции, член 54, да остава и днес, може би, да говори за управлението. Аз ще обясна финансовата част. Както знаете, за механизма за гаранция 21 милиарда, 16 милиарда трябваше да бъдат предоставени от парламента и от тези 16 милиарда 8 трябва да бъдат освободени. В този смисъл сложени на масата, взети от бюджета на парламента. Като тези 8 милиарда задължително трябва да бъдат посочени в текста по такъв начин, че освобождаването на фонда за гаранция да бъде окончателно и да бъде посочено в бюджета. Тоест, сме задължени в известен смисъл да определим тези 8 милиарда. Предлож... Първоначалното предложение на комисията и на съвета, които се бяха споразумени преди трилога, беше 2 милиарда да бъдат взети от маржовете гъвкавост за бюджета за мулти, многогодишната финансова рамка и другите да бъдат взети от фонда този фасилити и хоризонт 20 научно-изследователската дейност. 3,3 милиарда се вземат от Connecting Facilities и 2,7 милиарда от Хоризонт 2020. От финансова гледна точка преговорите бяха много трудни, защото като започнахме последния трилог, вчера в 19 часа позицията на съвета не беше променена, т.е. те си държаха 6 милиарда от фондовете и 2 милиарда маржа, което е, трудно можехме да приемем. Предложението, което ние сложихме на масата в съгласие с е, Комисията по бюджета, беше да се разпределят е, всъщност парите 4 на 4. 4 фонда и 4 от маржа. Отговорът на съвета беше не, оставаме си, така както бехме казали, 6 към 2. И след доста така, преговори, които ще ви спестя, ние давахме споразум... съгласие при условия, разбира се, че комисията се съгласи. Всъщност приехме нещо междинно 5 към 3. В известен смисъл спестихме 1 милиард, който се разпределя на две половини между Connecting on Facility и Хоризонт 2020, но всичко, което се връща в Connecting on Facility, се връща за транспорта, което за нас беше по-добре да направим едно разпределение 58 към 42 в Connecting Road Facilities и е, Хоризонт 2020. И така, Вместо да приберем 430 милиона, успяхме да спестим 500 за транспорта. Това е предложението относно финансирането. Има едно допълнително предложение, което беше направено от съвета, за което също дадохме споразумение при условие, т.е. вътре в механизма Connecting of Facilities, тези, които са следили досието си спомнят, имаше финансови инструменти, които могат да бъдат използвани едновременно успоредно с субсидиите. Имаше 2 милиарда и 500 милиона е, финансови инструменти. По предложение на съвета, и вие, ако сте съгласни с това предложение, може е, да го одобрим, приехме да преобразуваме 500 милиона финансови инструменти в субсидии. Това не променя общия пакет, променя разпределението вътре в този пакет, т.е. намалихме частта на финансови инструменти, като знаем, че комисията може да направи изявление и да каже е, как да използвате тези 20% от е, финансови инструменти. Ако комисията по транспорта, вие сте съгласни, финансовото споразумение на финансиране 5 към 3 милиона 5 към 3 милиона не води до 2 милиарда и 800 милиона за е, Connecting on Facilities, като частта в това ще бъде малко намалена, защото общо се изтидоха тези 500 милиона за транспорта. Разпределението на тези на тези средства беше направено прората. Това е съвсем накратко. Искам да направя една малка така, оговорка, че това не беше най-тежкият трилог, който, в който съм участвал, но все пак беше трудно, защото комисията си остана на позицията на съвета, така че трябваше на практика стана нещо като диалог между парламента от една страна и комисията и съвета от другата, което правеше нещата доста трудни. И сега има още една друга тема за управлението, което също беше предмет на щекотливи преговори. Да, благодаря. Сега ще дам на госпожа Саяла. Е, благодаря, господин председател. Мисля, че предвид обстоятелствата, това, което обясни колегата господин Рике, проблемът е, че изхождахме, всъщност срещу парламента имаше един блок, комисията и съвета, и беше много трудно да се работи при тези условия. И една накрая, госпожа Георгиева, комисаря, отвори някакви възможности, като установи, че парламентът е солидарен и единен. И мисля, че това беше един от основните аспекти. И благодарение на това, на практика започнахме да е, работим, да вървим напред, за да видим как да захранваме този инструмент, без е, да застрашаваме другите две програми. Опитахме се също и да е, подобрим е, видимостта спрямо плана Юнкер. Идеята беше да дадем повече значение на частта субсидия. Що се отнася за допустимостта, там беше доста сериозна битка, като съветът не желаеше да снижи и да занижи критериите за избора на проектите. В крайна сметка постигнахме една типична европейска формула. Те, ние искахме through, те искаха particular, т.е. ние искахме да се извършва това само чрез критериите за допустимост и е, да се оповаваме на Tensi Connecting Europe Facilities, а те искаха in particular, за да могат да се справят с тези пари. Успяхме да се споразумеем за нещо средно, т.е. намаляваме това, което е така непланираното използване на пари. Сложихме through тези политики. Това, което беше поискано от генерал дирекция Тран. Но винаги се основавахме на мрежата. Що се отнася до всички аспекти, свързани с управлението, имаше една битка в воден от парламента, който искаше да контролира процесите. И запазихме нещо, което ни изглеждаше много важно. Всичко ще се извърши така, както беше предвидено. Но всичко ще се извърши при годишния контрол от страна на парламента, системата на финансиране, а също ще има различни комитети, които ще следват. Парламентът ще играе много сериозна роля в, обхват, в областта на бюджета. Ще можем, освен да работим освен с националните банки, да дадем достъпи на друг вид партньори, като регионалните банки, администрациите на региони. Така че дадохме, разширихме възможностите за участие. И накрая, що се отнася до пакта за стабилност, тук също имаше сериозен сблъсък, защото съветът не искаше да чува за съобщението на комисията, където се казва, че дори да е по изключение, сумите всичко това да се да остане извън стъките критерии на пакта за стабилност. И накрая успяхме да постигнем една декларация от страна на комисията. Съветът не беше съгласен, но, но и в изложението на мотивите в, чрез точка в преобида ще уточним, че комисията прави една декларация за възможността да се използват по изключение тази формула. Тоест, инвестициите в плана да не отежняват публичния дефицит. И предвид ситуацията и трудностите, пред които бяхме изправени, знаете, че съветът имаше много малка свобода на действие. Всеки път, когато печелихме една точка, те се бореха и те. Но, както и да е, може да кажем, че е, това споразумение може да се контролира годишно и ще имаме възможността да открием е, тази система за гражданите, за регионите. Мисля, че това ще бъде една добра формула, по която да работим. Благодаря. Координатор Вим благодаря, ще дам думата на Вин Камп, на координаторите. Eh, благодаря. Е, държа да благодаря на двамата докладчици и да ги поздравя за това, че в крайна сметка беше постигнато на споразумение, но Все още очаквам техническите подробности, затова съм мал, малко се колебая, тъй като е, много големи суми се използват в различни посоки. Ще е добре персоналът на комисията трябва да има възможност да провери всичките финансови последствия от споразумението, което беше постигнато. Позицията, ситуацията беше сложна, защото най-напред в известен смисъл ни му браха и докладчиците трябваше да се справят с една почти невъзможна задача, т.е. да се опитат да върнат парите, които ни бяха взети. Тъй, че аз приветствам това споразумение, но ми се иска да видя всичките технически подробности черно на бяло, ако е възможно с коментар от страна на персонал на комисията там. И това, което не разбирам, какво ще стане с 2016 година, с тази междинна ревизия, дали ще, в крайна сметка успяхме да приберем цялата сума или още, това още не е ясно. Благодаря. Ja, vielen Dank auch von meiner да, благодаря ви много. Е, аз също бих искал от моя страна е, да кажа, че е, информацията, която получихме от нашите представители по време на трилога, показа за пореден път колко е трудно да се водят преговори с комисия и с съвети. Затова ние много сърдечно им благодарим. Даваме си сметка за сложността на задачата. Много съм благодарен за е, така, краткото обобщение е, относно хода на преговорите и резултата. По този начин е, ни стана ясно наистина какви са били е, трудностите. Ще трябва естествено е, да помислим все пак можем ли да се съгласим с всичко това. 2 милиарда получаваме от маржа за бюджета и 4 милиарда всъщност ще трябва да се получат по линия на механизма за свързване на Европа. Т.е. 3 милиарда общо взето от бюджетни средства, а останалите 5 милиарда, 2,5 от ЦЕФ и 2,5 2,8 и по 2,5 от Connecting е, е, Europe Facility, механизма за свързване на Европа и от е, другите възможности са пак 2,5 от развойна и изследователска дейност по линия на Хоризонт 2020. Всъщност, може да кажем, вече по отношение на комисията, казвам това и на съвета, че в крайна сметка е, резултата не е чак толкова добър. Е, не обвинявам нашите представители, но ето, че е, критериите, които сме определили по отношение на ЦЕП, на механизма за свързване на Европа и средствата за подпомагане на държавите членки, трябва да бъдат запазени и трябва да се спазват. И освен това тези 2,5 милиарда, които се изваждат от СЕФ сега, въпросът е, можем ли да получим някакви гаранции, че тези 2,5 милиарда от СЕФ наистина ще бъдат изразходвани за сектора транспорт? Според мен това не е гарантирано. Е, ако тези два въпроса всъщност е, не получат утвърдителен отговор, а отговора е не, е, според мен не бива парламентът да се съгласява с този резултат от трилога. Да, добре, е, е, така ще кажа, че не сме готови да постигаме компромиси и да се споразумяваме, но също времено другото би било още по-неприятно. <laughs> okay, but uh, first of all I would like to congratulate uh, also най-напред бих искал да благодаря Доминик и Инес за трудната работа. Чухме преди малко, че това е била най-трудната тристранна среща и чухме какъв е бил опита на Доминик в това отношение. Аз обаче, честно казано, не съм очаквал друг резултат. Когато започнахме дискусията, ние я проведохме няколко пъти в комисията, очаквахме подобен резултат, така че той е доста предвидим. Един кратък въпрос. Знаем, че се нуждаем от партньор в дискусията с комисията и съвета за Хоризонт 2020. Там има повече фондове. Възможно ли е да си сътрудничим с тях и да стигнем до компромис поне тук в парламента? Някакъв компромис, с който да призоваваме за средства за всяка програма, Важно е също така това, което ще направим за в бъдеще решението ще се вземе на политическо равнище, в политическите групи, а не в парламентарните комисии. Но като комисия по транспорта смятам, че ние трябва да упражняваме контрол върху това, което се случва с проектите в областта на транспорта и какво се случва по принцип с прилагането на плана на Юнкер. Трябва да видим колко средства се отделят за транспорта, къде са разпределени съответните проекти. Мисля, че наша задача е да можем да имаме подобен контрол. Да видим как плана на Юнкер ще замести или няма да замести механизма за свързване на Европа. Просто трябва да видим дали този план ще има успех или няма да има такъв Трябва да заявим на комисията и съвета и в частност на комисията, че ние желаем редовно тук сред нас да идват хора, които отговарят за прилагането на плана на Юнкер. Да, нека още веднъж е, да уточним цифрите по Хоризонт 2020 за следващите години 17 милиарда. По ЦЕФ, механизма за свързване 56 е, е, и като ги разпределите, е, всъщност само 2,5 е, за транспорт от ЦЕФ. А от е, другите 17 милиарда като резерв можем да кажем, че ще получим, така да се каже, три пъти повече. Следващият оратор. Uh, Както каза колегата преди малко, аз осъзнавам колко трудна е била работата на докладчиците. За мен е трудно да разбера поведението на комисията. <clears throat> Това е факт. Да си припомним също и начина по който комисията представи темата в нашата комисия, но и не само. Начина по който я представи в другите комисии. Доста неприемливо представяне имаше, така че изцяло разбирам, че ви е било изключително трудно. Но както каза колегата преди малко, тези резултати бяха очаквани. Същевременното, същевременно разпределението на средствата от механизма за свързване на Европа е доста труден момент. Проектите в областта на транспорта в рамките на плана на Юнкер и механизма за свързване на Европа са напълно различни. Тези средства, които губим от механизма, ще отидат на съвсем различно място, което означава, че ще загубим 10% от средствата за а, трансевропейските транспортни мрежи, а тези 10% са значителна сума. Затова смятам, че Европейската комисия трябва да ни представи конкретен анализ. Тук не говорим просто за някакъв отчет, а за средства, които трябва да бъдат сложени на масата и да се каже къде ще отидат. Затова се възхищавам на упоритата работа на колегите. Би било добре да видим всичко това а, писменно, защото е много трудно човек да разбере цифрите, фактите, статистиката, без да знае каква е връзката между тях. И направените тук коментари могат да ни помогнат да разберем цялата тази трудност и а, да ни убедят, че всъщност не е имало друга възможност. Но за сега поне за мен не е много ясно какво се случва и предполагам, че в групата ще имаме възможност да дообсъдим въпроса. Нека да чуем повече подробности, нека да анализираме чутото и да обсъдим нашата позиция. Jetzt Meyer Марая Килен има думата сега kerrankin voisin melkein sanoa, arvoisa puheenjohtaja, että... Благодаря, господин председател. Аз понякога наистина оставам безмълвна. Екипа ни по време на преговорите наистина е направил всичко възможно. От друга страна, добре е че а, транспорта води до максимални средства за парламента. Затова бих искал да благодаря на докладчика и на целия екип за работата им. Надявам се, че транспорта ще продължава да привлича много средства за новаторство. Много средства за различните проекти. Необходимо е да продължим работата си, както в миналото. Трябва е, да кажа на колегите си, че наистина е необходимо да следим отблизо това, което се случва. Не зная всъщност как да се изразя, но но наистина не зная дали е могло, сме могли да извлечем каквото и да е от цялата тази работа, но и да е имало такова, вие сте успели. Благодаря. Euh, Благодаря, господин председател. Аз искам да поздравя докладчиците, да ги е, това е доста тънка работа, т.е. трябваше да се преговаря всяка отделна дума, всяка отделна цифра. Исках да зная, според вас, дали плана Юнкер е част от това, което се нарича Better Legislation, по-доброто -по законодателство. Т.е. дали това е което трябва да се направи за бъдеще с най-добрите практики. Според вас като докладчик, вписва ли се това действително в това, което наистина се казва по-доброто законодателстване. Аз лично смятам, че не, но все пак е, искам да чуя вашето становище, защото беше представено всичко като една добра практика, като нещо, което трябва да се прави за бъдеще. И вторият ми въпрос, може ли да ми да успокоите моите притеснения, че ще си остане член 5 параграф 2, който говори за всичките хоризонтални проекти. Може ли да ме убедите, че в този план Юнкер си остава това перо? Аз е, много се възхищавам на идеята за е, е, мобилността, градската мобилност. Ще остане ли всичко това в частта транспорт и във връзка с климатичните промени? Благодаря.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 Аз е, лично подкрепям суверенитета на държавите членки. За съжаление обаче, факт е а, е, начина по който се разпределят средствата между държавите членки. Не трябва да се стига до намаляване на средствата, насочени към държавите членки. Нека да вземем предвид обаче практическите а, е, детайли. Нека да имаме по-добро прилагане на вече действащите разпоредби. Thank you, Chair. Just to ask to... Господин Маринеско, благодаря, господин председател. Да кажа нещо допълнително за член 8. Важно е, че в рамките на годишната бюджетна процедура ще се взима решение за плана. Това е важно, защото така могат да се преразпределят някои средства за механизма за свързване на Европа и за Хоризонт 2020 може да се преразпределят средства ежегодно. На базата на тази разпоредба смятам, че бихме могли да приемем това, което ни се предлага, защото наистина ни беше много трудно да стигнем до този компромис. Борислав Liberacki. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Rzeczywiście słowa uzdania. Bronisław ma думата. Да, при всички положения е, благодарим на е, нашите докладчици, е, включително и за това, че са недоспали и са работили цяла нощ. Намираме се в ситуация, в която отчаяно търсим средства за финансирането на а, плана на Юнкер. Естествено, трябва да а, намерим някакси тези средства, за да дадем необходимия импулс на развитието в ЕСА. Разместваме просто средствата от различните източници. Въпрос е как точно да е, решим въпроса а, по отношение на ЦЕФ. Ако намалим с 10% средствата, тогава е, ще трябва по някакъв начин да се съобразим с географския е, принцип на разпределение. Е, дали е, селективно ще процедираме по отношение на географските райони или е, а по отношение на секторите, е, ще концентрираме ли средствата само в определени сектори? Е, това са въпроси, е, на които трябва да получим отговор, защото те са много важни за е, нашата работа тук в Комисията по транспорт. За да знаем какви резултати можем да очакваме от средствата, които се отделят Необходима ни е информация е, по какви програми, е, дали по географски или по секторния принцип ще се споразумеем и къде са червените линии за нас, докъде можем да правим компромиси и къде ще кажем не, стоп. Редица въпроси чакат отговор. Да, искаме да стимулираме развитието в целия Европейски съюз, но същевременно искаме да си запазим и правото да обсъждаме последствията от тези резултати. Максимилиано Салини. Благодаря. Аз също се присъединявам към благодарностите, които бяха изказани за докладчиците и за работата. Бяха зададени много въпроси, но има един аспект, който, един въпрос, който се поставя непрекъснато, т.е. Е, който казва, че първият италианска инвестиция в плана Юнкер е една сериозна промишлена е, инвестиция в областта на черната металургия. Аз съм от провинция Ломбардия, Кремона. И вече беше казано, че това е първата инвестиция, която беше подписана в плана Юнкер. Миналият събота неделя участва в Италия в една среща, на което беше казано, че голяма, е много вероятно една голяма част от плана Юнкер да бъде отделена за промишлеността, по-малко за транспорта, защото транспортът не води до бързо възстановяване на средствата. Аз съжалявам дори да съм в комисията по промишлеността, аз си давам сметка, че промишлеността трябва да бъде е, стимулирана по друг начин. Публичните фондове трябва да бъдат предназначени за мрежите, най-различните видове мрежи. За, за това трябва да бъдат използвани публичните фондове. Трябва да развиваме контактни, контактите с външните врати на Европа, с летища, пристанища и така нататък. Така че този план за момента, е така както беше представен от докладчика и другите колеги. Е, в крайна сметка е тук, за да подкрепя с неправилни инструменти на правилна кауза и трябва да се пробърнат нещата. Благодаря. Грация, президенте. Io ringrazio и колеги, при Лаврофа. Благодаря на колегите за извършената работа, но не смятам, че тук става дума за победа. Е, нашето становище, становището на парламента, становището на комисията, не получават необходимото внимание. Комисията и съветът си върват по пътя, ние просто трябва да е, приемем 1 милиард инвестиции. Е, това е... Вярно е, че е по-добре отколкото нищо, но в крайна сметка не е кой знае колко много. И както каза колегата, проектите вече са определени. Проекти, които за които все още не сме издали нашето становище, а пък те вече знаят какво ще финансират, какви проекти ще бъдат финансирани. Например, черната черната металургия. Сега това става, това говорим за Италия, но ще бъде вредно също и за другите страни. Това доказва доколко нашето становище е обесценено. Или може би греша. Благодаря ви. И така, изслушахме е, всички координатори, всички, които желаяха да вземат думата. Е, позволете ми се пак да благодаря още веднъж на нашите докладчици. Е, толкова положителна реакция все пак никога не е имал до сега, независимо от това, че не сме довали, доволни от резултата. Всички сме все пак единодушни в по отношение на едно, че е, нашите представители са работили много усилено, не само цяла нощ, но и преди това. И е, са на наше разположение тук, за е, да ни информират. Още днес ще получите в писмена форма е, така, информация за постигнатия резултат от е, тристанните срещи това, както ви казах, всъщност не е било е, точно трилог, а по-скоро един дуел. От една страна комисия и съвет, от друга страна парламента. Съвета, освен това, не желае да предостави нито един цент за този проект от 315 милиона да, е, очудващо, изненадващо е това, че се блокира проекта. Е, хубаво би било, естествено, да се чуе и становището на съвета. Господин Ониди, може би ще ни каже нещо. Да, благодаря, господин председател. Малко ми изненадвате. Аз, както и вие, сега се запознавам с подробности около резултата. Мога да кажа само следното. Първо, резултатът е важен. Много важно е, естествено, да предоставим средства за този фонд. В економическия контекст на Европейския съюз е, трябва е, да си дадем сметка за това колко Съществено е това решение. Е, в продължение на години то ще е, гарантира е, на държавите членки възможностите, инструментите за работа по програми, които са свързани с развитие на инфраструктурата, но и други проекти. Това трябва да бъде един солидно финансиран инструмент. И на второ място аз смятам, че трябва да отдадем дължимото на вашата комисия и на нейните докладчици, които направиха всичко възможно, за да подобрят първоначалното предложение в духа на вашите така, разбирания за точните, подходящите критерии, е, са задълженията на, е, на инвестиционната банка за използване на е, фондове за високорискови проекти, нетрадиционни, необичайни проекти. Това е изключително важно, естествено. Трябва да имаме предвид и бюджетните аспекти. Необходими са естествено е, съответните бюджетни средства за е, отпускане на помощи. 12 е, милиона се отпускат 12 милиарда, извинете, по линията на селф. След това около 1 милиард окончателно ще се използват също за инфраструктурни проекти анализите във връзка с бюджетната процедура са изключително важни. Държа да подчертая това. И е, като имаме предвид средносрочния преглед е, и е, многогодишната е, финансова рамка, трябва да имаме предвид, че качеството на проектите и на програмите в крайна сметка ще бъде важният критерий би трябвало да си оставим малко време, за да видим какво точно и да ви обясним какво вече е предприето съвместно с Европейската инвестиционна банка във връзка с редица коридори транспортни в връзка с редица инфраструктурни проекти, които са много полезни за сектора транспорт като цяло. Транспортната инфраструктура в крайна сметка може да се развива единствено е, и да се финансира единствено като се отпускат именно такива средства по линия на различните механизми и фондове. И така, двамата докочици отново, кой ще започне? Да. Да, ще отговоря на въпросите за фонда и днес ще говори за критериите за допустимост, които са изключително важни теми. Да, виждам, че имаше много реакции от страна на колегите, което отразяват добре духът и трудностите на дискусията. В отговор на бюджетните въпроси, които бяха зададени. Е, мисля, че трябва да кажа нещо много важно, че в самото начало това предложение 6 е милиарда, също 2 милиарда, 2 милиарда от маржа, беше представено от съвета като компромисната позиция на съвета, а не като първоначално позиция или като компромисно решение с комисията, защото дали ни харесва или не, но не ни харесва, но съветът счита, че тези маржове са пари на съвета, което е нещо невероятно. И като дискутираме за да вземем 1 милиард повече, съветът счита, че взимаме 1 милиард от джоба на съвета. Все пак е, това беше една сериозна трудност. И още повече, че зад всичко това следват следващите бюджетни преговори, за, и ще стигнем за тази ревизия, междинна ревизия. Може часове да прекараме да видим каква е разликата между ревю и ревижън. Защото казахме, добре, ще ви разпределим нещата 5 към 3. Но вярно е, че бюджетът всъщност е годишна, годишен бюджет. В известен смисъл всеки определя някаква, някакви граници, няма да вземем повече от 5 милиарда от общо фондовете, но когато се стигне до, до междинната ревизия, ще има две възможности за нас. Или мобилизираме повече маржовете и намаляваме е, използването на фондовете. Т.е. 5 милиарда всъщност е максимум. 2 милиарда, 2 милиарда и 8 милиона, 800 е, милиона е максимум. Тоест, може да използваме по-добре или повече тези маржове за гъвкавост. И второ, е, ревизията, междинната ревизия може да позволи да се отворят и другите бюджетни глави. Разбира се, съвета счита, че ни е взял 2 милиарда, 2,8 милиарда, но има възможност да се върне към захранването на фонда. Както и да е. Бюджетната дискусия ще бъде доста тежка, но забележката, която направи Мариан какво в крайна сметка сме включили в глава 8. Аз ще ви прочита че тези 4 реда, защото мисля, че те са много важни на английски. appropriations from the general budget of the Union for Providings Guarantee Fund shall be authorized by the European Parliament and the Council within the framework of the annual budgetary procedure in full compliance with regulation number 13, 11, uh, 2013, laying, donc, uh, MFF, laying down the MFF framework for the year uh, 2014-2020. така че много важно е в, че в текста е казано, че това е годишно изпълнение, ще има ревизия. Аз не искам да влизам в тези подробности, просто исках е, да ви очертая нещата във възможна лечебна светлина. Има възможност все пак да се е, преразгледа бюджета. Нещата не са напълно загубени. Ще дам един пример. този милиард, който беше получен или отпуснат, е, както искате го казвайте, по време на трилога, около 500 милиона има марш от 2014 година, които не са използвани. И съветът прие, че може да всъщност прие да използва 500 милиона марш 2015 година. Но точните цифри, маржата гъвкаво, ще извинете, че влизам в такива сложни бюджетни механизми, за 2015 година е 1,615 е, милиона. Така че е възможно остатъчния марш да бъде по-висок от 1 милиард а съвета дава 500. Защо? Защото старание, въпросът е да се намалят неплатените между поети ангажименти и плащане. Знаете, че всяка година завършваме с... Миналата година бяха 24 милиарда неплатени. Все пак да го припомним. Така че това, което исках да кажа е, че ще се изпълва годишно бюджета и ще има ревизия междинна ревизия на средата на мандата. Теоретично, ако спазваме член 14 от многогодишна финансова рамка, ще трябва да може да си получим тези маржове от нашите фондове. 2,8 е максимума, може да се надяваме да спечели малко повече, но Нещата са много сериозни. Как да разпределим тези суми в механизма за свързване на Европа. Запазихме същата схема, защото беше наложено пропорционално намерение. И второто е, че разбира се, този Connecting New York Facility отваря врати за транспорта включително и по някои теми, които са много важни. Идеята е, че не може да се подкрепя транспорта чрез този механизъм, това нещо трябва да бъде изоставено, защото може да го подкрепим. Обема на механизма е по-голям и днес е, ще ви кажа, беше предвидено как може да се контролират е, секторните или тематичните програми, как да бъде разпределено всичко това. Но искам да припомня, че при първите ангажименти, които бяха поети, ексанте от е, Европейската банка, има възможност да финансира транспорта. Мисля, че не трябва да се финансира само промишлеността. И днес ще говори за други, по другите въпроси, но добре, дали въпросът, който беше чу, дали ще видим тези 2,8 милиарда, които в известен смисъл отстъпихме за механизма Юнкер, чрез този механизъм за транспорта, разбира се, не може да знаем. Но ако успеем наистина да получ... Мисля, че ще видим тези пари, ще се върнат даже и повече. Ако не си получим парите, това означава, че сме използвали по-малко от 1% от механизма. Мисля, че оценките, които бяха направени както и в Европейската банка, така и комисията, е, че около 30% от фонда Юнкер може да се върне за транспортните инфраструктури. Може би не е изключително само за Core Network, не само за нашите е, критерии за допустимост, И не ще говори вече за е, критериите за допустимост, но мисля, че ще си получим обратно парите, иначе ще бъде истинска катастрофа. Защото има много транспортни проекти, които имат непълно възвръщане на, на, на, на парите, но съществуват. Репортинга нали, в кавички този репортинг се предвиден в механизма, ще видите в текста и тук вече спирам. Mais je ne suis plus très résistant. Die Müdigkeit sei dir gestattet. простено е в случая човек да бъде уморен. Да, и не се ява. Благодаря, господин председател. Бих искал искала да се присъединя към това, което каза колегата. В рамките на преразглеждането се засили ролята на парламента. По този начин може да се представят ресурси на места, където не са предвидени. Така или иначе, винаги ще разполагаме с средства, които могат да бъдат пренасочени на там, където е необходимо. И ако е необходимо, в рамките на годишния бюджет винаги можем да възстановим определен марш. Нашия координатор ни обясни, че не можем да ползваме резервите от тази година, Важно е да се е, засили ролята на транспорта в механизма и да се даде възможност на парламента да упражнява контрол чрез бюджета. Годишното становище на Комисията по транспорта трябва да е свързано с по-голям контрол. Парламентарната комисия по транспорта би трябвало да следи отблизо това, което се случва. Трябва да лобираме за тази цел. Какви са полуките, които успяхме да си вземем? Стигна се до вътрешни битки за Хоризонт 2020. В крайна сметка получихме това, което целяхме – но в крайна сметка съвета наложи неговото становище. Необходимо е приоритетите да бъдат запазени за в бъдеще. Сега по териториалното разпределение. Разполагаме с индекси, индекси, които можем да използваме в парламента, за да продължим да упражняваме контрол и да пренасочваме средствата в рамките на механизма за свързване на Европа. Да упражняваме контрол и върху спазването на различните принципи, като например принципа за устойчиво развитие. Териториалното разпределение е изключително важно и смятам, че е необходимо да повдигнем въпроса. Това, което се казва в точка 5.2, ни дава възможност като парламент да защитим своите приоритети. Можем да запазим и мобилността. И всички помните какво искаше господин Юнкер. Още от самото начало той каза, че се нуждае от този план, за да се засили градското развитие. Доста средства ще бъдат отделени за индустриалното развитие. имаме тенденцията да се представяме като жертви, все казваме, ами това наше искане не беше уважено, това също, но е факт, че индустриалното развитие изисква мобилност. Стоките трябва да бъдат превозвани и това е, също е част от преговорите. Комисията ни прикани да запазим средствата в механизма за свързване на Европа. Така че в крайна сметка, според мен, разполагаме с споразумение, успяхме дори да получим 1 милион допълнително от съвета в 5 часа сутринта. Когато започнахме преговорите с нощи, не можеше и дума да става за каквито и да е средства. И в крайна сметка получихме 1 милиард. Това е голямо постижение за парламента. Нека да бъдем реалисти. Ако имаме някакви маржове, трябва да ги използваме за европейските проекти в областта на транспорта и това е постижение. И така, благодаря. Благодаря още веднъж на двамата докладчици, включително и за информацията, която получихме от тях. По тази причина, за да могат всички да бъдат е, е, наясно с е, резултата, Изместихме точката по-напред а и междувременно знае, че вече сте получили писмена информация за резултата. И сега преминаваме направо към следващата точка от дневния ред и давам думата на а, Вим Фантекамп. Е, Уважаеми господин председател, Сега преминаваме към бялата книга и нейното преразглеждане. За да може да се направи преглед на Бялата книга от 2011 година е необходимо да се използват средствата от механизма за свързване на Европа. А това от своя страна представлява предизвикателство за парламентарната комисия по транспорта. Бих искала най-напред да благодаря на колегите за многобройните изменения. Аз апелирах да не се внасят много изменения, но моя апел не беше чут някои колеги, които са тук много повече време от господин Ерто, ми казаха, не се притеснявай човече, нормално, това е нормален брой изменения за бяла книга, така че ще трябва да се справиш ще трябва тези 625 изменения да се опиташ да ги сведеш до по-малък брой компромисни такива. Направихме заседание с докладчиците в Сянка. Ще има още едно такова заседание тази сутрин в 7 без 4 минути. Получих СМС от, госпожа, от господин Екаут, в който се казваше, че цяла вечер са били обсъждани средствата на Фонда за стратегически инвестиции и че тази сутрин той ще дойде тук изцеден като лимон в залата. На следващо място, във връзка с устойчивото развитие. За да може транспортният сектор да бъде по-екологосъобразен, ние възприехме предложенията на съвета от октомври 2014 година. Тези предложения са в рамките на заключение на съвета от същата дата, където се задават цели във връзка с въглеродния диоксид. Всички тези цели са включени в компромисното предложение. И на следващо място възможността за допълнителни печалби за транспортния сектор. Тук не става въпрос просто за печелене на пари. Всички знаете, че като докладчик на НП, аз винаги съм смятал, че първо трябва да се спечелят съответните средства, преди да бъдат разходвани, но и има хора, които са на противното мнение, което според мен не е много здравомислещо. Всички знаете, че това ще се отрази и в компромисните изменения подхода в shift модел. Включили сме а, тази точка в компромисните изменения, както и пренасочването на инвестициите в железопътния транспорт. Момент, изгубих си мисълта. Пренасочването им към а, вътрешните а, плавателни пътища, за да може пристанищата също да бъдат включени в а, механизма за стратегически инвестиции. Ако а, се увеличи транспорта в градовете, това ще има своите последствия, а, ще се отрази на замърсяването с а, а, прахови частици. А по отношение на субсидиарността, трябва да помислим дали Европа може да вземе решение по отношение на удвоения транспорт в градовете. Трябва да помислим дали парламента също би могъл да изиграе някаква роля в това отношение. Но най-големия проблем е свързан с ходенето пеша и велосипедите, колоезденото. Според мен тук сме в правомощията на държавите членки. Ако обаче някой отиде в града и кара колело или ходи пеша, то тогава може би вече това може да бъде в правомощията на Европейския съюз. Винаги ще може да има автомобили в градовете, но ние изискваме те да не бъдат прекомерно много. Всичко това е отразено в е, измененията. Не може обаче да бъдат включени всички подробности в Бялата книга, защото според мен в нея трябва да останат само основните насоки. Говори се и за интелигентни транспортни е, системи, което е отлично. Те са важни от економическа гледна точка. Европа е интелигентна, ако може да разработи модерни системи. Те от своя страна могат да доведат до заетост, дори и извън транспортния сектор. А по отношение на социалното измерение, много се говори за охраняеми паркинзи. За да бъдат създадени такива обаче, трябва да се намерят съответните средства и това да бъде отразено в Бялата книга. Както вече казах, много от внесените изменения навлизат в прекалено много подробности. Например, за Цезар – аз обаче бих искал да запазя идеята на Бялата книга. Бялата книга съвсем не представлява подробен доклад. Това не е директива, не е регламент. Въпреки това обаче докладчиците в Сянка а, са готови да работят с мен, за да изготвим компромисни изменения. Предвижда се да гласуваме на 14 юли сутринта в парламентарната комисия по транспорт. Много бързо напредва времето, така че очаквам вашата работа. Така, докладчиците, чувате имената им, са естествено в списъка на изказващите се по темата и след това вече ще видим как ще процедираме. Клаудия Тапардел има думата сега. Благодаря ви, господин председател. Първо, позволете ми да благодаря на ВИМ и на всички колеги, с които работихме по препоръките относно транспорта във връзка с Бялата книга от 2011 година. Редица въпроси бяха поставени от е, колегите е, във връзка с е, прегледа на Бялата книга. Имаше много изменения, търсихме компромиси и се опитахме да намерим такива компромиси. Мога да кажа най-общо, че когато става дума за качеството на предложенията, е, да, то е високо, то е добро. Повечето от колегите ще могат е, да припознаят своите предложения в компромисите. Е, всъщност, Компромисите се отнасят до цялата система за транспорт и най-вече е, потребностите на е, гражданите, които е, се превозват и техните очаквания. Естествено, ние се опитваме да помислим и за много други аспекти, свързани с социалната политика в сектора на транспорта, с равенството на половете няма в никакъв случай да пренебрегнем съществените изменения, които са направени. Социалисти и демократи биха искали по отношение на Бялата книга да се включат и аспектите, които се споменават в изменение 66, а именно социалните аспекти условията на труд, целите на Бялата книга би трябвало да бъдат разширени, като се вземат предвид и заключенията на съвета от октомври 2014 година, както и предложенията във връзка с Е, опазването на околната среда, търговията с вредни емисии, е, промените в е, транспорта по отношение на модела Shift, интермодалността. Естествено, тя предвижда най-вече възможно най-ефективни видове транспорт по отношение на шестия параграф ние смятаме, че трябва да се запази компромиса и да се приеме, така че да можем да предоставим непрекъснат интермодален превоз за пътниците. Вече обсъждахме редица въпроси тази сутрин, които са свързани естествено с европейската транспортна мрежа и с основните транспортни проекти, които са предмет на редица изменения. В параграф 11 ние смятаме, че трябва да се актуализират някои от правните актове, приети и действащи към момента. Редица изменения се отнасят до инфраструктурата, най-вече достъпът до транспорта за хора в неравноправно положение. 67-мо изменение е свързано с безопасността на пътищата. Това е изключително важна тема, която ще откриете в самата Бяла книга от 2011 година заедно с останалите докладчици в сянка и основния докладчик е, се надявам, че ще намерим разумния компромис. Благодаря. <clears throat> Преди да дам думата на е, е, Козма Золотовски, ще поздравя Даниела Юто, която междувременно вече има а, е, дете, знаем, че раждането е минало добре и а, е, я поздравяваме. Желаем всичко най-добро на новороденото. Благодаря, е, госпожи и господа. Всички изменения, които бяха предоставени, са действително не само голямо предизвикателство за нашия докладчик – но от друга страна пък те показват голямото значение на Бялата книга. Вин Фантекамп естествено има право, като се жалва малко от огромния брой изменения, защото не всички са с еднакво качество и все пак една голяма част от измененията можаха да се включат в различни компромиси, но от друга страна е обяснимо, тъй като има различни държави членки, различни райони в Европа. Има райони, които са поизостанали. Комунизмът е, в, може да се каже, че в части на Европа като че ли не допринесе много за развитието на транспортната инфраструктура и транспорта. Така че е, проявяваме разбиране и към колегите, които е, предлагат е, много неща, но очевидно не всичко ще може да бъде съобразено. Е, естествено, всички части на Европа са еднакво важни за нас. Условията за транспорта и транспортната инфраструктура не са еднакви, обаче в някои случаи няма благоприятна среда е, е, и за истинска конкуренция, макар че това е основната цел. Е, целта е естествено да създадем и по-добри условия на труд, по-добри економически условия в транспорта. Обявяваме се против, против протекционизма в никакъв случай той не бива да се налага и в защитата на, така да се каже, на права, условията за труд, но същевременно протекционизъм не бива да се налага и по отношение на въздушния транспорт. Нали? Да, смятаме, че е, нашите е, транспортни мрежи трябва много добре да се финансират е, и така ще постигнем и целите на плана Юнкер. И имам известни съмнения по отношение на твърде големия оптимизъм в Бялата книга. Оптимизъм, който се отнася най-вече до традиционните видове транспорт и традиционните горива. Това би трябвало да бъде тема, която реалистично да бъде оценена. Така наречената декарбонизация, така наречената промяна от традиционните, от подземните изкопаеми към възобновяемите енергийни източници, все пак трябва да бъде реалистично премислена. Прекомерният оптимизъм няма да ни помогне. Да, добре. Е, шистовия газ, е, според е, нас, би трябвало да намери по-голямо приложение. От една страна преследваме политически цели, от друга страна економически и се надявам, че ще намерим общия знаменател. Благодаря. Павел Теличка има думата. Бих искал да се извиня от името на колежката, която трябваше да присъства на едно мероприятие. Тя казва, че високо оцени напредъка по това досие. Първият набор от компромисни изменения според нея е изключително балансиран. Те много добре отразяват големия брой внесени изменения. Тя високо цени също така някои изменения, които са изключително важни за АОД. И колежката с нетърпение очаква следващия набор от изменения. Относно модалната промяна и самодалността, колежката не иска да навлиза в повече подробности, защото се надява, че ще има по-подробна дискусия, когато се получи втория набор от изменения. Същевременно тя се възползва от тази възможност, за да заяви в кои отношения може да има подобрение. Така, например, има липса на последователност по отношение на различните видове транспорт и използването им от пътниците. Това е при мултимодалното пътуване. На следващо място, нещо, което разгледахме днес, мултимодалните пътнически системи – рамките на трансевропейските транспортни мрежи могат да бъдат почерпени допълнителни ресурси. И на трето място, един важен момент за нас, средствата трябва да бъдат отпускани съгласно съответните приоритети, като основния водещ принцип трябва да бъде европейската добавена стойност. Не винаги сме последователни в това отношение. И на последно място, нещо, което вече беше отразено в пакета за въздухоплаването, а именно можем да се справим по-добре, като изчистим някои от неразрешените по това досие проблеми. И на последно място трябва да се развие оперативната съвместимост на националните железопътни мрежи. Няма да навлизаме в повече подробности, защото докладчика е свършил отлична работа. Очаквам по-подробния доклад, когато ще имаме и по-конкретни забележки. Медиа Киланен има думата сега. Kiitoksia рапортери Ван де Кампиле. Благодаря на докладчика господин Ван де Камп за изключително конструктивното сътрудничество. Смятам, че е отлично, че в рамките на тези компромиси вие сте успял да съчетаете различните изменения. Това очертава и позицията на парламента по отношение на идващия бюджет – трябва да се види какво ще бъде становището на парламента и на нашата комисия по емисии и на нашата комисия, извинете, по емисиите от транспорта. Това ще бъде важно и с оглед на срещата в Лайпциг. Там се говореше за економическа подкрепа за различните видове горива. И ние трябва да излезем с позиция по въпроса и то в този документ. Кое е горивото на бъдещето за транспортния сектор? Това е въпрос, който трябва да си зададем. Не смятам, че можем да подминем темата просто е така. Но в общи линии смятам, че сте свършили отлична работа и очаквам с нетърпение бъдещето ни сътрудничество. Карамадели. Карамадели. Donc, je voudrais благодаря, господин председател. Искам да извиня моя колега. Всички разбраха, той късно си е легнал, но всичко беше за добрата кауза. Но е, той ме натовари да ви кажа, господин Ванекамп, е, благодаря за вашата работа, но много е важно в тази бяла книга да се включат отново е, различните видове транспорт в една перспектива, на трайност и във връзка с климатичните промени. Важно е в дневния ред, когато се говори за климатични промени, транспортът да не бъде последната дупка на кавала, както се казва, трябва да бъде един от основните приоритети. Който говори за приоритети, говори за пътен лист, но ние имаме ангажименти, трябва да намалим изпускането на емисиите на е, е, парникови газове, защото в крайна сметка ние сме, е, целим да целта е да не надхвърляме 2 градуса в увеличение на температурата и не трябва да зависим от изкопаемите горива. И е много важно в утрешния транспорт е, да се преборим с е, двойното предизвикателство ефикасност и устойчивост. И когато се говори за устойчивост и ефикасност, е, трябва да говорим също и за въпроса за цената на всичко това. Въпросът на цената, цените, поставя непреко въпроса, било то за субсидиите за, или за данъците, така че всичките въпроси, които са свързани с въпроси за цените, външните разходи, както например това, което виждаме в пакета за транспорта, пътния транспорт. В момента има трябва да засилим, да подкрепим това, което ние гласуваме. Не е само необходимо да имаме бяла книга, трябва на практика ние наистина да имаме конкретни изпълнения и да изпреварваме все пак новите предизвикателства, било то, е, що се отнася до е, циф, цифровите технологии, за е, економическите въпроси, обема на транспорта, социалните въпроси. Има ред аспекти, но колегата въпросът с компромисите не е приключен и ще говорим по този въпрос на 2 юни за второто събрание, по, второто, по време на второто събрание за компромисите. Благодаря. Петър Петър Лундкрен има думата. Благодаря ви. Всъщност най-важното е свързано с социалния дъмпинг и е, капитала. В Швеция Е, само 250 евро са е, така, отделени за този проект. Необходими са, естествено, е, добри заплати, подходящо трудово възнаграждение, за да постигнем целите си. Свидетели сме на невероятен протекционизъм Транспортните компании е, експлуатират шофьорите, водачите на превозните средства. Обикновено е, нали, казваме, че на хартия всичко е записано, а пък е, така изглежда добре, но въпросът е какво влиза в джоба на хората, защото парите са много важни, те им осигуряват необходимия стандарт на живот и когато говорим за социални стандарти, те също зависят в крайна сметка от трудовото възнаграждение. Бялата книга е, е изключително важна е, в това отношение, така че е, очакваме едни добри компромиси по отношение на интелигентния транспорт и е, промяната, която е необходима, е, естествено във връзка и с екологичните и климатични цели, но и е, на всяка цена уважение както по отношение на предприятията, така и от страна на предприятията, уважение по отношение на законите, е, необходима е конкуренция, която да бъде лоялна е, в е, рамките на транспорта и естествено да има една нетърпимост към, социалната, към социалния дъмпинг. Ще дам думата и на следващият координатор. Две неща са много важни, струва ми се от гледна точка на работещите по тази тема. Много от колегите вече споменаха тези основни аспекти. Създаването на равни възможности, на равни условия, преодоляване на неравенството и е, е, когато си помислим колко години вече работим по отношение на е, равенството между половете, е, забелязваме естествено известен резултат. И има като че ли по-добро планиране и по-добро действително решаване на проблемите, но също време остават още много проблеми за решаване. Необходими са ни гаранции за това, че ще има лоялна конкуренция. В никакъв случай не бива да се е, толерират предприятията, които нарушават е, законовите изисквания, които е, всъщност е, наврежат и на транспорта като сектор, и на економиката, и на конкурентите си най-вече. А също и на работещите е, в е, този сектор, защото е, условията на труд също понякога са жертва на липсата на коректна, лоялна конкуренция. Необходими са ни съвсем ясни социални стандарти, от които не бива да отстъпваме. Естествено, по отношение на въздушния транспорт на авиацията, ще говорим отново за всички тези въпроси, е, вече по един по-специфичен и конкретен начин. Комисията всъщност би трябвало да знае съвсем е, ясно какво е необходимо, за да се върнем отново на този пакет. Sí, gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Както каза нашия докладчик господин Вадекамп, е, Бялата книга не е директива, нито е регламент. Е, председателя ще си припомни, че Бялата книга преди 11 години беше диагноза, беше като една снимка, но нещата доста се промениха. Някои мечти се осъществиха, други останаха е, да бъдат осъществявани, но при всички положения е необходима ревизия. Това е един, това е нещо, което не е непроменливо. Това е всъщност помощна книга. И е, докладчиците всъщност помогнаха да се направи диагноза на същата ситуация, да се види какви са нуждите, кое работи, кое не работи и какво още остава да бъде извършено. Мисля, че трябва да говорим за измененията, но не трябва да се простирам твърде много. Мисля, че тези изменения са предложения, които може да се адаптират към предложенията на другите. В всеки случай аз предложих е, изменения, които според мен са целесообразни. Бих цитирал само едно нещо, господин председател. Зависимостта от е, петрола, разбира се, може да... Не може да се освободим изцяло. Оставаме си зависими, но може да намалим малко това насърчаването на ЖП транспорта с пътния транспорт. Това трябва да бъде всъщност предложено и с а, въпроса с а, възобновимите а, горива. А, при всички положения е необходимо според нас да се говори за териториалния въпрос също. Това е един от елементите, които винаги трябва да бъде взет под внимание когато се говори за политиките и за договора. Освен това е необходимо да се нюансира това, което се нарича балансирането на начините на транспорт. Някои се опитват да ощетят пътния транспорт. Това е стара идея, нали? но това е, е Вярно е, че бихме искали да има повече модалност, но действителността е така, каквато е. Всъщност е, транспортът е изключително важен. Така, пристанищните служби и услуги трябва да бъдат анализирани, да видим как могат да бъдат да в помощ на предприятията, които да изнасят, да бъдат по-конкурентоспособни. И накрая, скорошната злополука в Алпите трябва да ни накара да помислим, да видим как е, решение, могат да бъдат вземани решения в правилния момент, е, как е, да видим, че някои решения не са много добри и трябва да работим в това отношение. Господин Ваненкоп ще трябва да държи сметка за всичко това, да помисли сериозно, за да се говори за модерността, за ефикасността, защото е изключително важно, като се говори за различните видове транспорт. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за усилията, които е положил и които полага с тези изменения. А освен това, няма да влизам в подробности на всичките изменения 37, които предложихме, но искам да кажа, че тази бяла книга би трябвало да казва нещата много ясни, поне някои неща. Най-напред ясна, ясно описание на проблемите, които с които сме се срещнали спрямо предишната бяла книга и да припомним една цифра. Е, претоварването в Европа ни струва 1,1% от е, БВП. Така че е, това е добра причина да разгледаме този проблем. И второ, тази бяла книга трябва да иска повече участие от държавата на държавите членки, т.е. да изисква от тях да спазват всичките директиви, всички регламенти, които систематично се нарушават по настоящем. Освен това комисията трябва да налага и санкции. Няма никакво спазване на договора, директиви и регламенти, т.е. трябва да има спазване на директивите и регламентите, спазване на проектите, и трансграничните проекти от 1994 година започнаха проекти, които още не са изпълнени. И след това да говорим за единото небе, трябва да решим как ще става. Мрежата Галилео, там също трябва да бъдем кохерентни, за да финализираме този проект, защото искам да ви припомня, че комисарът представи 16 инициативи миналата седмица, за да може да говорим за цифровия пазар. Доклада и проектите не са разделени. Те нещата да бъдат логично свързани и за мрежата Галилео и за четвъртия ЖП пакет, който се надявам да бъде прият в близките месеци. Казахте, че няма пари, че някои се ограничават само до частта разходи, а не частта приходи. Но трябва да има приходи, трябва да им, за да може да се работи, трябва да се използват честно съществуващите ресурси. Всъщност какво става до този момент? Имахме пари, но не бяха използвани правилно, не бяха определени приоритети, не бих... Трябва да има повече логика в разходите. Освен това, тази бяла книга също е едно едно, един залог, едно предизвикателство, стратегическата роля на промишлеността. Трябва да се говори за реиндустриализация в тази бяла книга и да се пледира за интермодалността. Ние сме напълно съгласни по този въпрос. Трябва да залагаме на морските наплавателните средства. Освен това, дроните не са разгледани. Това е, имаме нужда от ресурси за обновлението, но също и за научно-следователската дейност. И тук в тази бяла книга, трябва да кажем, Shift to Rail, да се премине към железопътния транспорт. Има нещо, което е изпусна докладчика като че ли. Той не говори за това, че в тази бяла книга трябва да се каже по ясен начин, че интермоделността, обществователската дейност, обновленията, всичко това трябва да бъде адаптирано и достъпно за всички лица и с недъзи или с намалена мобилност в Европа. Трябва да се напише специална глава относно подготовката. Ако нещата добре се отправят, новата заетост, която ще бъде генерирана, която ще бъде генерирана, изискват нова подготовка, нова, ново обучение за интелигентен транспорт и мисля, че тук трябва да ударим специална глава за предизвикателствата, които, с които се сблъскваме, защото това може да доведе и до реструктуриране. Ако изпъл, из, из, изпълняваме логично този проект, трябва да подготвим европейските граждани за това. По хармонизиран начин, на основата на хармонизирани критерии, за да може да улесни мобилността на работещите. И накрая прозрачността трябва да се изисква повече прозрачност и още повече, и все повече прозрачност при финансирането на проектите, процедурите, упростяването и така нататък. И подробностите, да, те са много важни. Ще ви дам един пример с едно изменение, изменение 249. Имам Предложението се да казва, че е, говори за мотоциклетите. Аз пък е, направих изменение. Писах три, е, три колесни е, моторни средства защото е, едни младежи бяха създали проект за триколесно превозно средство за използване в града, което не можа да бъде хомологирано, хомологирано стандартизирано в, е, е, по принцип, защото стандарта говори за двуколесни МПС, но това е нещо старо. Все пак трябва да има и проекти, които, за съжаление, не могат да се появят на бял защото просто няма как да бъдат записани. Така че сме готови да работим а, а, с а, всички, така че насърчавам да се продължи работа. Благодаря. Кристин Реводалон. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците и на докладчика в Сянка за огромната работа, която раб... извършват. Аз Виждам, че повече от 600 изменения, това е огромно, огромно количество в търсенето на компромис, но това доказва все пак динамизма, динамиката, това, че има стремеж да се да върви напред в транспортните политики. Исках тази сутрин да поставя дрени върху няколко изменения по-специално по въпросите свързани с а, истинска, една истинска хармонизирана политика на европейско равнище в областта на транспорта. Преди, преди това говорихме и по въпросите за финансирането на плана МФСИ, механизма за стратегически инвестиции. Всичко това е много важно и затова иска да подкрепя изменението, в което ние подкрепяме установяването на европейска рамка за, тариф, за тарифите. Трябва това изменение да бъде взето под внимание и да бъде приложено на европейско равнище, а също изменението, по което ние, с което изискваме специфичен фонд за финансиране на публичния транспорт. Вече бяхме говорили и по този въпрос, който трябва също да бъде разгледан, когато се ревизира Белата книга на транспорта. Искам също и да подкрепя измененията, които мисля, че ще бъдат лесно приети като компромиси, т.е. рамките за емисиите на газове за различните автомобили. Освен това и измененията за намаляване на 30% на въглеродния двуокис. Законодателните предложения, които ще бъдат предложени пред парламента и съвета за прилагане на пакета климат и енергетика, трябва да вземат под внимание тези изменения. Освен това, не се иска комисиите да приложи основните предложения, т.е. определяне на новите цели, като увеличаване на, на използването на градския транспорт. Благодаря. Wim, du hattest äh, zu Rad- und Fußverkehr. Благодаря. Е, и така. Е, Стана дума за велосипедите или за пешеходния <laughs> транспорт, не зная дали беше критика, но в Европа има доста много пътища за велосипедите. Не знае кое трябва да се насърчава най-вече. Например, за пътя Европа 1 пресича, преминава през Берлин, субсидира се от Бунт и от Европа и беше казано, че тези европейски велосипедни пътища трябва да бъдат субсидирани. Що се отнася до пешеходците, аз не зная инструмент, който може да бъде използван без да се върви пеш. Дори и колата. Все пак човек трябва да стигне пеш до автомобила си, за да го използва, така че е, не може да не се заема с този въпрос. А, ако мислим за утрешното движение, искам да спомена за Копенхаген. Днес по-голямата част в Копенхаген, повече от половината, отиват на работа или на училище с е, колела, но е така. Хората в Копенхаген отиват, ползват корела и това разбира се намалява ужасно много и замърсяването и разходите. А в Берлин беше построен магистрала. Всъщност това е път, който върви в из целия град, но е с 6 ленти. А правителството плаща, не местните власти. И чух, че има проект с проект за ринга, за околовръстното шосе, което да бъде финансирано от Брюксел. Няма нищо общо с Европа. Това е просто проект на Община Брюксел и трябва да се финансира в 100% с механизма за стратегически инференции. Ще има по-малко пари, разбира се, за колелата. Не, не, е така. Още една цифра туризмът с велосипеди, нещо различно в Европейския съюз. Това са 44 милиарда евро всяка година. Милиона всяка година. Това е една добра форма на туризъм. И ако сега, ако някоя община дойде и има пристанище и каже, имаме нужда да разширим пристанището, имаме нужда от 2 милиона, защото искаме да приемем а, малки такива е, развлекат, за развлекателното мореплаване. Аз съм съгласен, но съгласен съм и да се насърчава и е, пешеходците и велосипедистите. Зная, че е много важно движението с автомобили, но да не забравяме и другите средства за придвижване, така че не трябва да се изолират едни средства за транспорт спрямо други. И сега колегата от комисията. So I want, uh, about... Нямаме много време, затова няма да се спирам толкова на колезденото. Колегата ще се спре на него. Искам да се върна на градската зона. Благодаря ви още веднъж за доклада. Доклада е чудесен и навременен. Измененията показват, както някои от вас посочиха, че е проявено голямо творчество. Смятам, че е много важно да не се губи никаква идея. Готов съм да работя по компромисен текст, но наистина, уверявам ви, приемаме на сериозно всичко разписано тук. Няколко неща бих искал да кажа, за да може вие да помислите. На срещата на 2 юни ще се гледат различните изменения. Смятам, че е важно всички вие да дойдете с ясни а, послания по отношение на интернализирането на външните разходи. Нуждаем се от политическа подкрепа в това отношение. По сухопътния транспорт – Дадете на него не като на пазар, който изключва социалното измерение. Това е златна възможност, при която можем да покажем, че пазарите могат да имат и такова измерение. Можем по този начин да увеличим и работните условия в този изключително важен сектор. Комисията повдига въпроси за агенцията и въпросът не е толкова свързан с новата агенция или с старата, не е свързана и с правомощията, просто има за цел да подобри работата на държавите членки по отношение на изпълнението и планирането. Целта е постигането на ефективен сухопътен транспорт. На следващо място, тук не става въпрос само за регламента. Зная, че нямаше голям ентусиазъм за регламента за пристанищата, но пристанищата са изключително важни. Много други аспекти са пряко свързани с тях, затова моля да предложите някои освежаващи идеи. Виждам, че сте включили пристанищата, което е чудесно, но трябва да ги изместим още повече към центъра на вниманието. Изключително важни са градовете, разбира се. Важно е да превъзмогнем и проблема с субсидиарността. Тук не става въпрос за това дали нещо се прави или не в градска среда, за да определим дали се прилага принципа на субсидиарност. Въпросът е по-скоро следния. При всичко, което правим, бихме ли могли да отчетем в по-голяма степен последиците? Необходимо е да се рационализират политиките, които разработваме, включително и за градската среда. И в това отношение вие играхте водеща роля при засилването на европейското измерение в трансатлантическите транспортни мрежи. Това е покана и за предлагането на този подход и в други сфери. Това е заложено и в Бялата книга. По цифровизацията. Някои от вас много добре намекнаха за това, което всъщност се случва с цифровия дневен ред. Необходимо е тук да имаме ясни приоритети за това, което може да бъде направено. Огромни предизвикателства стоят пред нас, като оперативната съвместимост, нещо, което бе опоменато от някой от вас. На следващо място е необходимо да разберем как бихме могли да се справим с поделената економика и колективните превозни средства. Трябва да гледаме на тях през призмата на новите технологии. И накрая, цифровизацията е свързана с достъпа до данни. В това отношение се нуждаем от вашата подкрепа, защото има голяма съпротива по много от аспектите, свързани с транспортния сектор. Благодаря. Така и сега докладчика Вин е, Фандекамп. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за направените коментари. Изключително е, ценни бяха те. Господин Дехан поиска се изказа по компромисно а, е, предложение, което колегите не са виждали, защото се договорихме по него вчера след обед. Все още не е напълно изяснен текста, което означава, че ще трябва да дооформим компромисните изменения. Сега във връзка с колезденото и ходенето пеша. Не зная а, дали това беше просто забележка или критика. Ако е критика, предполагам, че тя е положителна. Когато човек трябва да отиде от, от къщата до колата си, хайде аз нямам кола, но работа ли е на Европа да определя къде мога да ходя пеша и къде не? Относно казаното от господин Ониди и движението в Брюксел, бих искал да ви уверя, че не това е изходната ми точка. Тъжно е, но магистралите тук стигат едва ли не до Кралския дворец. Това е принципа на движението тук. Когато говорим за отвояването на транспортните услуги в градовете, всъщност имаме предвид нещо съвсем различно – ако обаче трябва да се занимаем и с ходенето пеша и с колезенето на европейско равнище, не мога да се съглася. Ще продължим работата си по доклада и ще ви представим компромисни изменения, ще ви представим и актуална информация. Разчитам на сътрудничеството на господин Кост. Ich sage auch nochmal Danke für den Berichterstatter und für die Schattenberichterstatter. Да, аз благодаря и на докладчика, и на докладчиците в Сянка и им желая много успех. И сега преминаваме към следващата тема – устойчива градска мобилност. Кари Мадели е докладчика. Давам думата на Кари Мадели. Мерси, месье ле президент. Благодаря, господин председател. Когато се говори за мобилност, мобилността не е само цел. Мобилността по принцип трябва да бъде право за всички европейски граждани. 80% от европейците ще живеят скоро в града и мобилността трябва да улесни достъпа за всички, включително и за хората с намалена мобилност, достъпа до училище, достъпа до култура, до работа, до почивка, до здраве и така нататък. И независимо от това, често градската мобилност се е затруднение, честите задръствания правят гражданите залог на едно, една мобилност, която те не избират, те всъщност на които те са подчинени. Всъщност това е абсурдно, до толкова доколкото 50% от а придвижванията в градските зони не превишават 5 км. Така че амбицията на този доклад е съвсем проста. Амбицията е да се преориентира градската мобилност към устойчива градска мобилност, за да може да се справим с различните предизвикателства на нашия век. Какво е са нашите предизвикателства? Първо, климатичните промени, промишлеността и земеделието намалиха емисиите, докато транспорта увеличи. Това е една четвърт от емисиите на парникови газове. Преобръщането на тази тенденция е приоритет, ако Европейския съюз наистина иска да постигне целите, които си е определил до 2030 година. Второто предизвикателство е, че има една спешност, свързана с здравето. Големите, големите градове всъщност живеят с ритъма на замърсяването в пиковите часове. Всяка година 400 хиляди преждевременно починали граждани и тази, тази смърт се предизвиква от дизеловите е, автомобили и от е, фините частици, които се излъчват. Нямаме време да чакаме. Дори е, ООН го обяви, замърсяването от автомобилния транспорт ще бъде след няколко години първата причина за смъртност в света. Така че трябва да изпреварваме нещата. Третото предизвикателство, това е спешността за ползвателите на, на, на, на пътища. Всъщност трябва да се засили използването на градския транспорт. 38% от е, смъртните случаи следствие за пътни злополуки се, се случват в градовете. В контекста на настоящата криза твърде много граждани отделят една голяма част от парите си от времето на транспорта. И а някои нямат достъп до такъв транспорт. Ще дам само един пример. В моята страна, във Франция, са 8 милиона лица, които нямат достъп до мобилността, до трайната, устойчива, нито гражданската мобилност. Тъй, че в момента създаваме едно ново явление. Преди беше хората с затруден достъп до енергийни енергийни ресурси, сега ще имаме хора с затруднен достъп до мобилност. И има още една друга мобилност, която е не е само възможна, но и необходима. Трябва всичките начини транспорт трябва да бъдат разглеждани чрез призмата на трайното развитие, но това налага също и непрекъснато търсене на баланс между е, различните аспекти, социални, економически и така нататък. А, и трябва да се разглеждат нуждите и на бъдещите поколения. Сега вече ние този доклад всъщност обрисува света, което не виждаме не само не до 5 или 10 години, но по-скоро до 15 или 20 години. Така трябва да се разглеждат политиките в транспорта. И за да успеем Европейския съюз трябва да има амбициозни цели на всичките равнища на управление. Ние сме в навечерието на срещата по, европейски, по климата и трябва всичките власти да поставят въпроса с енергийната ефикасност в центъра на своето внимание. И затова предлагам на Европейската комисия да започне колкото може по-скоро изготвянето на един законодателен пакет, който да наречем климат транспорт, за да може да се определят за транспорта задължителни цели за намаляване на емисиите на паникови газове. И още от сега аз приказвам комисията да действа пред държавите членки за спирането на дизел до 2020 година, постепенното намаля, намаляване на без двигателите за тъчно горене и всичко това трябва да трябва масово да се използват а, а, други а, горива, за да може Европейския съюз да спази своите ангажименти в областта на намаляването на, на емисиите на парникови газове. Трябва да бъде даден приоритет, разбира се, и в плановете за мобилност, чистия транспорт, трамваите, автомоб... велосипедите, споделянето на едни и същи превозни средства, интермодалност и така нататък. Затова аз предлагам увеличаването на... да се заси използването на, на велосипедите до 2020, 2025 година, използването повече на градския транспорт, всички държави членки и местните власти е, все още разполагат с е, планове за е, градска мобилност, устойчива градска мобилност, така че аз обръщам към комисията да поправи този, този пропуск, като да поиска въвеждането на устойчиви градски планове за устойчива градска мобилност. Така че гражданите трябва да бъде в центъра на политиките на мобилност, да може гражданите да бъдат консултирани преди и след изпълняването на проекти и по този начин да се постигнат целите на Европейския съюз, за намаляването на парниковите газове, замъсяването на, на въздуха, също така и намаляването на а, злополуките. В този доклад също трябва да бъде подчертан въпроса с скоростта, скоростта на предвижване, аз приказвам държавите членки местните власти да установят ново ограничаване на 30 км в час и това да стане 2020 година в градските зони, за да може а, да се използват а, по удобни градски а, средства. Знаем, че автомобилите всъщност предизвикват не само задръствания, но и е, екологични проблеми, така че приканва Европейския съюз да засили използването на незамърсяващи средства за транспорт. Също така използването на различни средства е, с захранени с електричество или така, които не замърсяват околната среда и за да може една устойчива градска мобилност да бъде приложена, какво ще ни трябва, не е въпроса с инвестициите, на нас ни трябва това, което е основно по, инвести... по във връзка с мобилността има нужда от инвести... качествени инвестиции, защото това е услуга от обществен интерес и много европейски страни страдат от това, че имат много стари е, инфраструктури, твърде скъпи, така че аз предлагам 50% от е, приходите от евровинетките да бъдат използвани за подобряването на градската мобилност. 75% от приходите от е, градските тол такси да бъдат използвани за подобряването на инфраструктурите на градския транспорт и приканвам Европейската комисия да види отново отблизо тези 20% от европейските фондове, като ФЕДЕР, например, механизма за свързване и проекта за устойчива градска мобилност. Освен това, разчита на комисията да подкрепи да програмите за научно-изследователска дейност и да подкрепи различни проекти, е, инновационни проекти, които са свързани с градския транспорт. И съм много доволен, че тази сутрин научих, че в плана Юкер имаме такава една малка връзка. Благодаря на докладчиците, че се борихте за развитието на градската мобилност. Това е един доклад, който ще е, е истински лост за мандатът това е доклад, който ще ни позволи да се сближим отново до, с гражданите, защото всички имаме нужда от тази мобилност. Това е нещо съвсем конкретно. Този проект ще ни сближи, ще сближи гражданите до нашите проекти, европейския проект. Благодаря на за изготвянето на този доклад работата продължава по този въпрос с а, докладчиците и докладчите в сянка. Това, което за нас е важно, да изготвим един доклад, който да не бъде само да отговаря на нуждите, които са изразени от различните участници и сектори. Искам този доклад да отговаря на очакванията на гражданите и за това благодаря за вашите предложения и вашите коментари. Danke sehr. Außer den Schattenberichter. Благодаря ви. Клаудия Шмидт, Изабела Демонте и други. Са се обадили и желаят да вземат думата, освен докладчиците в сянка. И така давам думата на докладчиците първо. Това е списъка на изказващите се и първият, който ще вземе думата е Хана е, Вирконен. Благодаря, господин председател. Да, устойчивата градска мобилност е много важна тема по всяко време. Работихме добре с докладчика преди да се изготви проекто доклада и действително виждам всички предложения, които направихме в, на консултациите с докладчика. Да, това, че е хубаво да се изтласкат автомобилите в периферията на градовете, за това, че трябва да се помисли и за възможностите за предоставяне на безплатен е, публичен транспорт за категории на граждани. Всичко това е, откривам отново в текста. Очакваме крайния е, текст е, окончателния текст и се надяваме, че е, също и планирането по отношение на земеползването ще бъде включено в доклада, тъй като става дума за е, много важни възможности за предоставяне на добри транспортни услуги. Става дума за дългосрочни проекти, които ще ни помогнат да решим въпросите с натоварения трафик, с включването на най-подходящи видове транспорт в интегрираната транспортна система на градовете. В ранната фаза на планиране би трябвало да се вземат предвид всички тези аспекти, за които говорим. Естествено, когато говорим и за велосипедисти, и за пешеходци, е, трябва да се предвидят съответните е, условия в градовете, е, за да има бъдеще системата, която предлагаме. Интелигентните решения ще ни помогнат да направим транспорта много по-ефективен и много по-екологичен. Трябва да се предоставя информация за условията, и за трафика в градовете, за да могат гражданите да се съобразяват с конкретната ситуация, както и предприятията. Това вече се прави, но бихме могли да настояваме за една много по-стройна система по отношение на информирането. Естествено, трябва да се имат предвид различните участници, включително и потребностите на семействата, на децата. Много важно е да наложим един подход, който да не е свързан само с определени технологии, а да предлага един по-общ поглед. Така че технологичната неутралност е много важен момент иновативните форми на мобилност, дигитализацията, цифровизацията предлагат също много възможности за подобряване на транспорта. Необходими са естествено и иновации по отношение на технологиите е, във връзка с трансфера на данните, данните за инфраструктурата, платформите, е, интернет платформи, за транспортните услуги. Това са е, новите форми, които би трябвало да намерят по-широко приложение. И така, господин председател, госпожо докладчик, това са трите основни теми, на които исках да се спра в момента. Ние ще внесем някои изменения и се надяваме на добро сътрудничество и добри консултации в бъдеще. Така че да намерим едно добро решение в края на нашият процес. А сега Люси има думата. Люси Андерсон. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички, с които работим по този текст. Много е приятно да се работи и с докладчика Карима Дели и с всички докладчици в сянка. За мен бе ясно колко е, е важно да подчертаем е, е, важността на темата в рамките на нашата комисия и изобщо, тъй като става дума за градска мобилност, за един ключов въпрос, който е свързан с инвестиции, а в момента липсват достатъчно инвестиции в тази сфера. Това е един много важен аспект във връзка с доклада. Европейската комисия междувременно също посочи колко е важно и до 2020 и след 2020 година да предвидим е, необходимите средства. Предвиждат се около 25 е, е, милиарда за Европейския съюз. Е, би трябвало да е, осъзнаем е, необходимостта е, от повече инвестиции в рамките на е, дискусията по Европейския фонд за стратегически инвестиции. Около 80% от гражданите на Европа живеят в градовете и редица други цифри и факти, които докладчикът спомена или е, споменал в текста. Е, е, ни кара да мислим, че действително би трябвало да помислим за една по-устойчива градска мобилност, съобразена и с екологичните ни изисквания, тъй като градският транспорт е всъщност един от основните източници на CO2 емисии в е, въздуха. Ние не желаем е, в никакъв случай е, да налагаме един единствен е, подход, така, насочен към едно единствено решение. Би трябвало да обхванем естествено и всички е, други аспекти, които са свързани с развитието на транспорта, да кажем, замърсяването на въздуха, емисиите от вредни газове, безопасността на пътищата, е, случаите е, е, и възможностите за достъп до публичен транспорт за хора с увреждания. Не би трябвало да се лишим от гъвкавост. Съгласни сме с общия подход, но същевременно времено Бихме могли да подобрим е, текста, като е, помислим за някои специфични допълнения и промени във връзка с безопасността на пътищата. 73% от гражданите виждат проблеми във връзка с безопасността е, в градския транспорт, естествено. И как точно ще се е, е, мисли за е, разделяне или за споделяне на е, отговорността по отношение на безопасността по пътищата. Всичко това естествено ще бъде предмет на изменения, които ние подготвяме и ще внесем, е, както и аспекти свързани с социалния диалог е, и е, възможността за е, работещите граждани е, да се придвижват бързо до работното място в градовете. Е, около един милион души в Европа са заети в публичния транспорт. Клаудия също говори често за социалните аспекти, които трябва да, вземат, да се вземат предвид. Съгласна съм и с това, че въпросите на земеползването би трябвало също да намерят е, място в този доклад, тъй като е, начина по който се е, планира е, и е, регулира земеползването ще реши до голяма степен и проблемите е, на публичния транспорт в градовете. Трябва да търсим едно решение в е, различни посоки, но същевременно да намерим нещо балансирано като крайен резултат, което да направи действително транспорта и градската мобилност като цяло в нашите градове много по-ефективни. Нашите е, градове са много различни. И в е, отделните райони на Европа условията са съвсем различни. Е, ние отчитаме тези различия в Северна, в Южна, в Източна и Западна Европа. Е, но е, целта за създаване на една транспортна мрежа в градовете, която да бъде устойчива и ефективна, ще ни помогне да преодолеем и тези доста солидни различия между градската среда в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Следващият докладчик в сянка е Жвенто Женовски. Благодаря, господин председател. И благодаря на докладчика, че ни представи този доклад. И като биш кмет на един голям град в Чешката република, а също така и като управител на регион, съм се занимавал в продължение на 16 години с градската мобилност. И имам чувството, че тук трябва да се прояви повече реализъм, защото някои елементи без съмнение са твърде засилени, обърнати към бъдещето, а не знам какво ще бъде след 30 години, какви ще бъдат новите технологии. Така че много трудно бихме могли да познаем, да предвидим какво ще стане в бъдещето. И мисля, че всяка градска зона, всяк, всеки град си има своята географска и демографска, метеорологична и така нататък специфика. Така че няма едно единно решение, което да подхожда за всички градове. И тук трябва да се обърнем към субсидиарността, защото няма един уникален, единен модел за всички градове, както го доказва и моя опит през тези години. Ако се опитаме да видим каква е иерархията на различните начинът транспорт, както се опита да го направи госпожа докладчика, като че ли се стараем да забраним някой вид, някои видове е, превозни средства в градовете, но не знаем как ще се развият нещата. Не навсякъде може да има смисъл, да има градски зони и зони, където има само велосипедисти защото не във всички градове може да стане това. По някой път се инвестира много в град, пешеходните зони или алеите за велосипедисти, но не винаги резултатът е добър, така че трябва да се помисли по-сериозно. И като се говори за технологична неутралност и за използване на альтернативни горива, ми се струва, че електричеството се му се дава предимство като източник на енергия, но не знае дали има смисъл, защото електричеството в крайна сметка също има и странични ефекти. Трябва да се укрепят, да се удвоят по някой път електрическите мрежи, по някой път това е много трудно, не е винаги лесно. Може да се укрепи, да се засили тази мрежа. Но има и други альтернативи, които се предвиждат. Говорихме с докладчиците Сянка. Говори се за всякакви други а, альтернативни енергии, които могат да бъдат използвани. И мисля, че тук трябва да подкрепим тези нови технологии, които не замърсяват твърде много околната среда. Разбира се, трябва да подкрепим градската мобилност, но не трябва все пак да се гледат твърде напред. Искам да привлека вниманието върху това, че като се използва средства на Европейския съюз, трябва да се подхожда разумно. И аз съм, радвам се за това добро сътрудничество и с удоволствие ще участвам в срещите с докладчите с всяки бъдещите разговори. Благодаря. Матейс Фен Милтенбург има думата. Благодаря ви. Ще говоря на а, нидерландски. Това е езика на много колезачи, които ежедневно се предвижват а, в големите градове с колело. Благодаря на колегите за положените от тях усилия. Смятам, че е, всички ние споделяме е, една цел, а именно устойчива градска мобилност. Е, като че ли обаче имаме разногласия относно начина по който бихме могли да постигнем тази цел. Няколко коментара, свързани с текущата дискусия. По отношение на принципа на субсидиарност, доколкото разбирам, съвсем не е лесна задачата на докладчика. А, той всъщност а, а, ходи върху тънък лед, но въпреки това смятам, че трябва да вземе предвид а, нашето мнение, когато изготвя доклада. Когато говорим за планиране на устойчивата градска мобилност, Не трябва да превръщаме а, тази мобилност в самоцел. Когато говорим за финансирането на проектите, не трябва то да се превръща в предварително условие. Европа е децентрализирана, съответно и управлението в нея, което означава, че има различни модели – в някои държави градовете са тези, които взимат решение относно градската мобилност. Но у нас в Нидерландия това правомощие се притежава от регионите, което означава, че е много трудно да ги задължите да приложат подобен план с европейско финансиране. Нека да не забравяме тези различия в управлението. Следващия ми коментар е свързан с включването или изключването на градската мобилност в механизма за свързване на Европа. Разбира се, градската мрежа трябва да бъде неизменна част от европейската такава. Но ако трябва да приемем предложение за Европейския фонд за стратегически инвестиции днес, то тогава ще имаме ли изискване за включване на градската зона? Според мен средствата трябва да бъдат заделени за големи проекти, свързани с инфраструктура. Ако използваме прекомерно много фонда за стратегически инвестиции, ще раздробим неговите средства за изключително малки проекти. Ето защо, по мое мнение, не трябва да се въвежда някаква иерархия за различните видове транспорт. Не трябва да се стига до налагането на безплатен публичен транспорт – Същото се отнася и до максималната скорост по пътищата. По този начин се отнемат правомощията на а, градовете. Не може да има единно решение за всички, трябва да се очита спецификата. На следващо място, необходимо е да се стимулират хората, които желаят екологосъобразна мобилност много региони в Нидерландия инвестираха в велоалеи, което е чудесно, ако разполагаме със съответното финансиране. Добре е също така да се предвидят отделни ленти на автобусите и да се даде предимство на автобусите. Но всичко това трябва да бъде постигнато чрез стимули, а не чрез налагане на някаква стриктна иерархия между различните видове транспорт. Някой вече цитира интелигентната транспортна система. Може би можем да я преименоваме в интелигентна транспортна система и а, разумна мрежа. Нуждаем се от средства, от европейски средства. И аз за това съм притеснен от евентуалното лишаване от средства на Хоризонт 2020 в полза на Фонда за стратегически инвестиции. Това би означавало, че някои целенасочени проекти от научната и развойна дейност, които имат за цел градския транспорт и разработването на новаторска инфраструктура, ще бъдат лишени от средства. Разбира се, ще внесем известен брой изменения, впрочем те може да са многобройни, но смятаме, че те са необходими, за да може да се вземе предвид нашата гледна точка в доклада интелигентно ползване на а, транспортната инфраструктура от всички нейни ползватели в градовете. Това е целта. Благодаря. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia raportööri Дели. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Наистина трябва да бъдем изключително предпазливи в Европейския парламент и по-специално в нашата парламентарна комисия. Необходимо е да намерим правилното решение, правилният текст в доклада. Нека да не се свежда всичко до забрани и до санкции. Нека да предложим някаква альтернатива. Нека да се опитаме да разработим някакво планиране по отношение на транспортните системи и дори и билетите в тях. Като че ли начинът ни на работа се подобрява, тъй като внасяме все повече и повече стимули, които ще позволят да се стигне до транспорта, който желаем околната среда, замърсяването са изключително важни. Но все още не знаем как да подходим. Ако искаме да получим широка подкрепа за доклада, ще трябва внимателно да обмислим подхода си. Необходимо е да насърчим транспортното планиране в градовете в Европа, като включим всички нива на управление. Необходимо е да намерим правилния баланс, който да ни позволи да намерим положителни решения. Нека да използваме положителни, насърчителни мерки. Смятам, че те ще сработят много по-бързо, отколкото ако просто въвеждаме забрана. В настоящия доклад се засяга също така начина по който ще се организира цялата тази дейност на европейско равнище. Как ще накараме хората да не използват собствените си автомобили, като продължават все пак да бъдат мобилни? Да не забравяме, че в различните държави членки има различни градски зони и региони. Всяка държава членка сама трябва да намери пътя към решението. Надявам се, че заедно с докладчика и докладчиците в сянка бихме могли да задълбочим малко повече е, нашия размисъл по тези елементи, които очертах. Благодаря. Е, Следващият оратор. Да. Вие знаете, че аз съм от страна, която не е гъсто населена, така че ние нямаме други альтернативи, освен сухопътния транспорт в някои случаи в Швеция. Естествено, се стимулира и развитието на ЖП транспорта, но той не е, е все още много разпространен по отношение на е, товарния транспорт. Да, е, как бихте могли на практика да промените нещата? Как бихте могли да прехвърлите във всеки случай от, от товарните влакове на е, модерните, да кажем, е, е, товарни велосипеди, огромни тонажи. Това е нереалистично. Става дума за големи разстояния и за големи обеми. Така че в това отношение би трябвало да насърчим по-скоро изследванията и откриването на альтернативни горива. Така ще опазим и околната среда и ще решим въпросите и с транспорта. Естествено, че е, Целта е да намалим задръстванията, да съкратим сроковете за транспортиране и на товари, и на пътници. Велосипедизма естествено е една чудесна идея, но през зимата при толкова ниски температури, когато имате много дебела снежна покривка, как ще стане това придвижване с велосипед в Швеция, например? Да не говорим за хората с увреждания или изобщо хората, които са в неравностойно е, положение. Понякога е, е, няма никаква възможност да се използва велосипеда. Говорим и за използване на определени цикли в така, моментите на засилено придвижване в Швеция. По този начин се опитваме да разпределим е, натоварването на транспорта, но мисля, че е, при всички положения е, трябва да се опитаме поне в градовете да насърчим най-вече електродвигателите, използването на електроавтомобили а когато помислим за а, товарните автомобили, а, които много често също са причина за задръстванията в градовете, трябва да търсим а, друго решение. Очевидно, електричеството е част от е, това решение, но е, имайте предвид, е, че ще трябва да преобразуваме и нашите централи, които в момента работят все още на въглища в много места на Европа. Благодаря ви. И затова сега е, ще е, въведем регламент две минути. Клаудия е, първа. Ще се постарая да бъда бърза, господин е, председател. Е, благодаря за този доклад, в който се споменават много важни въпроси климатичните цели, статистически данни, бялата книга и така нататък. Естествено, аз подкрепям устойчивото решение и е, смятам, че би трябвало да потърсим е, така, възможности за е, по-низки разходи, когато говорим за е, устойчивост и за градска мобилност. Аз лично съм от един град в Австрия, в Залцбург, живея, в който имаме много велосипедисти, имаме и алеи, имаме и пешеходни зони. Знае за какво говоря. Също времено имаме и електромобилност, наред с много економически и промишлени предприятия в града, но при всички положения когато говорим за така, една изстрадана мобилност, бих могла да кажа, започвам да, вече да ставам критична. Това, което ми прави впечатление е, в доклада е, че е, се споменава принципа на субсидиарност, но само като дума, а не като истинско съдържание. Естествено е, че държавите членки, регионите, градовете, общините всъщност носят основната отговор, е, отговорност за устойчивия транспорт. И така, също времено всичко това, което е, е предвидено във връзка с автомобилния транспорт, с въвеждането на максимална скорост от 30 км в час за градовете е нещо разумно. Не знае дали във всички градове това ще се възприеме, но при всички положения това е сигнал, който ние можем да изпратим към градските управи. Комисията иначе би могла да поеме инициативата и да предложи, да кажем, съответната директива за Европейския съюз. Но при всички положения ние можем да дадем зелена светлина в тази посека. А сега Изабела. Благодаря. Благодаря на докладчика, на докладчика Сенка за тази много положителна извършена работа, особено що се отнася до визираните цели, околната среда, социалните аспекти и така нататък. Но си давам сметка, че може би ще трябва да се отдалечи малко от е, един подход, който да е основан на целите. Е, нещо по-просто. Ще дам няколко примера. Що се отнася, например, до автомобилите, не трябва да обвиняваме всъщност автомобилната промишленост. Това не е дявола. Трябва все пак да се разглежда градската мобилност по различен начин. Примерно, когато се търси място да се паркира и така нататък, може да имаме намаление с 12, от 12 до 18% на емисиите на газове от автомобилния парк трябва да се говори също и за концентрирането на средствата, скоростта, качеството на системите за безопасност, инфраструктурата и така нататък. А също така и паркингите, е, емисиите. Може да мислим за новия дизел с е, е, емисия, която е много по-ниска. И още една забележка в това общо виждане относно изискването да се проектират градовете по различен начин. По-добро градско планиране, по-добро градоустройство, което да върви, да е съобразено с транспортната мрежа, а също така и например в Фрибург, е, това е един екологичен град, има някои модели, които трябва да бъдат насърчавани, например е, наръчника за интелигентния град. Е, в Италия също има такива е, инициативи да се предвиждат такива виртуални решения, за да може планирането и транспорта, градостройството и транспорта да бъдат заедно. Благодаря. За пани Przewodniczący, я chciałam pogratulować pani Дели, bo jej... Колегата Лукашевска. Да, благодаря. Е, поздравявам госпожа Дели. Е, нейният доклад е, обхваща много важни аспекти. Околна среда, намаляване на вредните емисии, и е, да, проявявам разбиране към нейната безкомпромисност, но с някои от предложенията не съм съгласен. Е, <clears throat> забраните, ограниченията не ми харесват. Шацунек. Е... Защото трябва да търсим равновесие. И когато говорим за балансирана позиция, това означава естествено да застъпваш и своите виждания и да ги защитаваш, но да уважаваш и вижданията на другите. Надявам се, че ще намерим разумния път <clears throat> за да обхванем и комп комплексния характер на темата. Още повече, че градовете в Европа са развити по различен начин и се намират в различна ситуация. Става дума за е, един е, дълъг процес. Ние е, всъщност трябва да очертаем рамката за рамковите условия за този процес, който ще продължи 20-30 години най-малко а не да издаваме забрани и някакви повели. Хубаво е, естествено, да се опираме на обективни изследвания. Трябва да включим в процеса и кметовете, защото ако те не желаят да участват във всичко това, което им предлагаме, естествено и при най-добрата воля от наша страна няма да се получи нищо. Наскоро имаше един момент на много високо замърсяване в Лондон и кметът каза, за няколко дни нека да спреме товарните автомобили, да не влизат в градовете. Той всъщност също няма конкретно предложение за решаване на проблема. А проблемата засяга не само Лондон и много други големи градове в Европа. Надявам се, че този доклад в крайна сметка ще доведе до един добър компромис и няма да се налага нещо, което в крайна сметка не е свързано с реалността. Благодаря, Дитър Кох. Да, благодаря. Госпожо Дели, аз ви благодаря много за този проект от доклад. Няма да мога е, поради краткото време да се спра на всичко, което бих могъл да кажа. Според мен липсват някои аспекти на темата ще подготвим и изменения. Мултимодалните системи за билетите, интелигентните транспортни системи на второ място, както за автомобилите за МПС, така и за мрежите и освен това как ще обхванем обществеността, защото ако гражданите не желаят да използват тези системи или да допринесат за тяхното налагане, няма да можем да ги наложим. И накрая туризъм. Е, естествено, всичко това, което е свързано и с паркинги, и къмпинги, и други туристически възможности. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Карима и на докладчика за Сянка. Андерсон най-вече за представеното представените идеи и приветствам всичко, което беше казано за тук. Съвсем накратко искам да поставя дането върху нещо, което ми изглежда изключително важно във връзка с достъп, подобряване на достъпа. Трябва да се разглежда понятието устойчивост също от социална гледна точка. Не става дума само за общественото здраве и околната среда, както ще видим в едно проучване, което ще бъде представено след обеда. Идеята за услуга и достъп са елементи, които трябва да бъдат подчертани, когато се говори за устойчива градска мобилност, също и от социална гледна точка. Напълно съм съгласен с Карима и Люси за това, че трябва да се насърчава градската мобилност във връзка с КОП-21, по-специално да при, призовем всъщност комисията да подкрепя тази идея за тази мобилност. Искам да се възползвам също, за да се обърна към комисията относно различните проекти, докъде са стигнали нещата в с Европейската платформа за плановете за градска мобилност в пакет, рамките на пакета градска мобилност през 2013 година и по какъв начин комисията оценява работата на Европейския партньорство Smart Cities and Communities от гледна точка на участието на местните власти, видимостта на този, това партньорство и конкретизирането му върху на терена от страна на участници в градската мобилност. Благодаря. Да, благодаря. Благодаря и за това, че е, дисциплинирано спасихте времето. Каквото и да направим е, по отношение на градската мобилност, е, ако о, не намалим все пак емисиите от транспорта, защото 70% от замърсяванията са именно от градския транспорт, няма да можем да постигнем подобряване. Естествено, никой не желая да забрани автомобилния превоз, но и искаме е, да помислим за друг вид е, транспорт. Не става дума за ограничаване на мобилността, не. <clears throat> Има изследвания за това, че е, през последните 100 години в крайна сметка нищо не се е променило по отношение на мобилността. Хората е, два-три пъти ежедневно в продължение на тези 100 години излизат от къщи, но разстоянията вече са различни, те са много по-големи. И на второ място, с карго велосипедите могат до 50% да се е, превозват товарите, които в момента се превозват по друг начин, обикновено с пикапи или с някакви други товарни автомобили в градовете. <clears throat> Това показва едно изследване в Берлин. И и на трето място инвестициите. Естествено, че те никога не стигат. Но същевременно и в погрешна посока се насочват инвестициите. В Берлин вече е установено, че за 30 години е е, е, по-добре да се изгради, да кажем, 3 е, км отсечка за метрото, отколкото 25 км, да кажем, за трамваите или за някакви други превозни средства. Защото в повечето случаи хората, когато се движат с трамвай, трябва да прекарат много дълго време в трамвай и тогава се качват на автомобила и същевременно няма нужда от толкова много бетон. Бихме могли да редуцираме нещата е, до 30 е, хектара, да кажем. Атланта е 26 пъти по-голяма от е, Барселона, така че в Барселона трябва да се мисли за други начини на транспорт, на публичен транспорт. В Атланта могат да си позволят, естествено, малко повече широта в възгледите за транспорта. Да, добре. Когато говорим за интелигентни проекти, наистина трябва да знаем, че интелигентният проект означава и да премислиш много добре дали разходите си заслужават да бъдат направени, защото глупави проекти с много пари не бива да се финансират. И сега, господи, господин Тушеновски. Вие говорихте за това, че сме изградили не точно там, където трябва, велосипедни алеи. Да. В Берлин обаче през последните 20-30 години се изградиха множество такива велосипедни алеи. Някои от улиците бяха обявени само за позволени само за велосипеди. Така че е, никой не се оплаква. Няма нищо е, толкова страшно. И на Петър Лундгрен ще му кажа, че и през зимата става тая работа също с велосипеда. Няма нищо е, лошо. Ние също имаме студени зими в Северна Германия и в Южна Германия, така че имаме опит. А сега госпожа Лучинска. Да, благодаря ви. Е, благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми давате думата. Е, доволна съм, че имах възможност да чуя тази дискусия, дискусия по тази много важна тема е, градската мобилност. Нещо, което засяга много пряко всеки от нас и го вълнува. Оценявам високо е, работата и на докладчика, и на докладчиците в сянка по темата. Е, естествено, декарбонизацията и целите е, във връзка с качеството на въздуха са изключително важни, но също времено трябва да си даваме сметка, че транспортът е ключът към мобилността в градовете. Е, в градовете е, живеят е, по-голямата част от европейските граждани. Там работят те, така че подобряването на качеството на живота в градовете е една много важна тема. Естествено, тя включва преди всичко транспорта, но не само транспорта. В този случай и е, нека да е, се възползвам от случая, е, за да благодаря на Европейския парламент за това, че много професионално се работи и през изминалите години и тук и много силно се застъпват именно разумните професионални решения по отношение на градската мобилност и живота в градовете. Го разговаряли сме и друг път с вашата комисия. Е, необходими са действия на различни равнища на управление. Е, има различни е, задачи във връзка с градската мобилност, с нейната устойчивост и ефективност когато говорим за субсидиарност, това не означава, че трябва да оставим градовете е, сами и да не ги подпомагаме. Е, е, естествено, различие има между градовете,